2013 година прекъснахме пленарната си работа. Сега я обявявам за възобновена. Протоколът от заседанията, както и текстовете прияти на 17 януари са налични. Сега ще премина към съобщенията си.